liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten zügig mit unserer Sitzung fortfahren und Уважаеми колеги, нека да продължим с нашата работа днес. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Предложение на, извинете, за Европейския корпус за солидарност – Искам да приветствам комисарите Навратич и Оттингер. Също така приветствам и генералния директор, отговарящ за тази тематика. Благодаря ви. Това беше една инициатива на председателя Юнкер – в неговото изказване за състоянието на Съюза той говореше за създаването на европейски корпус за солидарност, за да могат младите хора на възраст от 18 до 30 години да имат възможността да пътуват в други държави, да научават нови езици, но също така да се изразява по този начин – солидарността, която е една от основополагащи европейски ценности, а също така да се подпомагат уязвимите хора. трябва да използваме сега действащите програми за целите на създаването на този Европейски корпус за солидарност. Програмата Еразъм Плюс значително допринася за реализирането на тази идея. Сега, господин комисар, дам ви думата за 7 минути и половина. Ако правилно ви разбрах, вашето предложение за днес е да обсъдим това, което беше буквално преди броени минути одобрено от колегиума комисари. За това много сме развълнувани че ще чуем от вас добрата новина, ще чуем повече подробности. Искам да ви уверя, че ние ще работим много усърдно и бързо по това предложение на комисията. Бихме искали да се напредва бързо. Е, разбира се, времето не чака. Вие също настоявате да работим бързо, но искам да ви припомня, че има парламентарни процедури, които трябва да бъдат спазени. И колкото повече парламентарни комисии участват в процеса, толкова по-дълго време отнема този процес. Особено в случаите, когато има правомощия на различни комисии, които са включени в тази материя. И това, разбира се, може до някъде да забави нещата, разбира се, искаме да предотвратим всички възможни проблеми, за да работи максимално бързо. Много се надявам, че ще успеем да стигнем до споразумение с съвета, което, разбира се, е също така предпоставка за постигане на успех. Дали бихте искали да кажете нещо, господин комисар, да започнете? Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа, комисар Навратич. Много ви благодаря за тази възможност да ви представя ситуацията с това предложение за Европейския корпус за солидарност. Одобреното от комисията предложение може да създаде нова правна основа за реализирането на идеята за Европейския корпус за солидарност. Искаме да имаме нещо, което да предложим на младото поколение на Европа и това, което предлагаме, трябва да почива на здрава правна основа, за да може да се реализира на практика европейската солидарност чрез европейски екипи. Разбира се, и в миналото сме имали подобен опит. Имаше инициативи за сдружения на млади хора и различни неправителствени организации работят в държавите членки, включително и на общинско, на местно ниво, също така работило се и на нивото на Европейския съюз. Ние бихме искали тази дейност да бъде на европейско ниво, на нивото на Европейския съюз и разбира се да бъдат предоставени необходимите средства на три етапа. Първо се говори за вече действащи програми и ресурси, които да се насочват към Европейския корпус за солидарност. За да можем да отговорим на искането на хората, които искат да бъдат доброволци. Вече получихме 30 000 молби, основно от млади хора от страните от Южна Европа и те чакат да бъдат одобрени техните предложения. Предложението за законодателна инициатива, одобрено тази сутрин от Европейската комисия, предвиждат вторият етап да състои между 2018 и 2020 година. Необходимо е на този етап да се приеме правно основание. Става дума за Европейския корпус за солидарност, който да има необходимото правно определение и да може да реализира своята вътрешна ценност въз основа на достатъчно и независимо финансиране. Говорим за 345 милиона евро, 90 за 2018 година и 134 за 2020 година и останалата сума е за 2019 ние имаме идеята да създадем много амбициозна финансова основа. Това ще позволи да създаде доверие и държавите членки по този начин ще могат да се ангажират. Например, става дума за такива организации като Червения кръст в Испания или църковни организации в други държави членки. Има много организации, които искат да се присъединят към Европейския корпус за солидарност и искат да работят съвместно с други мрежи и организации в Европа. Така че на втория етап вече ще имаме средства предвидени в многогодишната финансова рамка. И след 2020 година в многогодишна финансова програма вече се предвиждат определени суми, заложени суми за период от 5, от 5 до 7 години. Въпросът е да не се отнемат средства от сега действащите програми. Програмата Еразъм Плюс, например, за която отговаря моя колега на Вратич, не трябва да бъде отслабвана. му обратното, тази програма трябва да се увеличава, да укрепва своите позиции. Средствата за Европейския корпус за солидарност трябва да гарантират качество на тази инициатива. Всички организации, включително и предприятия, които дават възможност на младите хора за да работят като доброволци, трябва да могат да отговарят на изискванията за качество. Ние винаги проверяваме какво е качеството, защото искаме да има високо качество, гарантирано високо европейско качество. Нещо, което ще се проверява преди да се започне определена дейност и след извършването й. Благодарение също така и на участието на евродепутата Карима Дели беше проведена през април една конференция и се обсъждаха различни аспекти, поставях се различни изисквания. Те са отразени в текста на предложението на комисията. Крайъгълния камък за нас са положителните отзиви на държавите членки. Работим с различни комисия на Европейския парламент и бихме искали да получим отговор от парламента преди края на 2017 година. По този начин от 1 януари 2018 година вече ще могат да се насочват средства към Европейския корпус за солидарност. Необходимо е да се представи бюджет за 2018 година, в който да се отразяват тези суми. 19 милиона евро за 2018 година и последващите суми до 2020. Това, което е изключително важно е да няма конкуренция на трудовия пазар. Не бихме искали работодателите да закриват работни места като се възползват от европейските доброволци. Тези работни места за доброволците не трябва да засягат, не трябва да влияят по никакъв начин европейския пазар на труда. Що се отнася до проектите, те могат да обхващат най-различни сфери – културата, опазването на околната среда, интеграцията – на най-уязвимите в обществото. Искаме да има много различни проекти, които да се извършват от Сдружение на доброволци и това ще бъдат млади доброволци. И също така предвиждаме да се издава сертификат, удостоверение – Смятаме, че доброволците, работещи в Европейския корпус за солидарност, по този начин биха могли да поемат ангажимент и да изпълнят този ангажимент, свързан с европейските ценности. И много е важно тези хора да получават удостоверение. Тези удостоверения няма да увреждат тяхната по-нататъчна кариера. Так му обратното – това ще показва, че тези хора имат характер, те са дисциплинирани, че те са щедри, защото са участвали в един доброволен проект и това също е допринесло за тяхното обогатяване, запознаване с други култури, с други езици, работейки с други хора от други държави. Това всичко е полезно и за младите хора, и за Европа, защото всеки, който участва ще може да се чувства приобщен към европейските ценности. И много се радваме, че Европейския парламент оценява високо тази идея и с нетърпение очакваме да видим как ще се разви обсъждането в Европейския парламент. Сега комисар Напете, че има думата, ще продължа с това, с което завърши комисар Оттингер. Тази идея всъщност означава да има една видима а, осезаема солидарност на европейско ниво. Както показва анализа, променя се поведението на избирателите в зависимост от тяхната възраст, социална принадлежност, образователно ниво. Тенденцията е, че колкото са по-млади избирателите, особено живеещи в градовете и с образование, толкова те са проевропейски. И това е защото нашият опит с програмите Разъм и Разъм Плюс показа, че наистина Еразъм може да доведе до промени, да допринесе за изграждане на усещането за европейска идентичност. Има много ясни елементи на европейското измерение доброволната дейност и искаме да има отделна правна уредба за това, отделно насочени средства, за да може повече хора да изживяват, да формират своята европейска идентичност, европейския начин на живот чрез доброволчеството. За това създадохме първата структура в рамките на Еразъм. Създадохме един портал, който работи като едно гише. Това е нещо като агенция за запознанства, т.е. имаме предлагане. Различни неправителствени организации могат да изпратят своите предложения за доброволна дейност и има също така търсене. Млади граждани могат да се регистрират и могат да подадат молби за доброволна дейност, включително професионална дейност. До сега 30 000 души са подали такива заявки, за да бъдат доброволци, основно от южноевропейски държави. Имаме над 130 италиански граждани, 170 000 от Испания – почти 3000 от Португалия. Така че първите три държави, в които Европейския корпус за солидарност вече е една много популярна европейска идея. И виждаме по този начин, че в тези страни има много силна привързаност към европейските ценности и същевременно времено тези държави много високо, в тези държави много високо се оценява опитът на младите хора като доброволци или чираци. И както току-що каза комисар Тингер, има две основи на този корпус. Първо доброволческата дейност, около 80% от дейностите и професионалната дейност, около 20% от всичките дейности – и също така, втората основа, това е бюджетът. Позволете ми накратко да спра на разликата между Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност. Корпуса е нещо, което е разширяване на Европейска доброволческа служба, но с по-различно географско измерение. 28 държави членки са обхванати, докато вие знаете, доброволческата служба, както и проектите Еразъм, обхващат 33 държави. И знаем от дейността на доброволческата служба в държавите членки, че Европейския корпус за солидарност ще обхваща всичките дейности, докато в съседните на Европейския съюз все още известно време ще работи Европейската доброволческа служба. Ще направи много лесен достъпа до Европейския корпус за солидарност за третите държави, държавите, които не са членки на Европейския съюз, така че очакваме да разширим географския обхват, така че да бъдат включени от тези държави, които в момента не участват в дейността на Европейския корпус за солидарност, така че в перспектива ще бъдат обхванати всички 33 държави, които сега членуват в Европейска доброволческа служба, но за момента има Европейски корпус за солидарност за държавите членки на Европейския съюз и ще продължи да работи Европейска доброволческа служба за държавите обхванати от Европейската политика за добросъседство. Всичките останали различия са предимства на Европейския корпус за солидарност, защото, както вече споменах, порталът ще бъде по достъпен, отколкото сегашната система на Европейската доброволческа служба. времено запазваме всичките добри партньорства, всички получили одобрение неправителствени организации, с които работим заедно и с които сме работили през целия период на действието на Европейска доброволческа служба, ще получим повече финансиране и механизмът за подаване на заявки чрез системата 1G6 ще направи цялата процедура за подаване на заявки по лесна за кандидатите, младите граждани на Европейския съюз. Така че ще кажа, че ако можем да реализираме идеята за Европейския корпус за солидарност, ако запазим действието на системата такава, каквато тя вече е, това ще подобри значително ситуацията в сравнение с Европейска доброволческа служба. Що се отнася до професионалната дейност, искаме да гарантираме качеството на стажовете или това, което се нарича често чиракуване искаме да запазим всички критерии за качество, които ще позволят на младите хора да имат високо качество на програмите за обучение и стажове, но искаме да стесним обхвата на тази професионална дейност, на това професионално измерение, защото това е по-рискованата част в сравнение с чисто доброволческата дейност, където сме натрупали доста по-голям опит. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на координаторите и след това отново ще дадем а, думата на въпросите на комисаря, който ще отговори на зададените му въпроси. И така, благодаря ви за това представене на новия проект. Всъщност, дали не става дума за ново вино в стари бъчви? Смятам, че наистина е важен този проект и трябва да обсъдим различните елементи въпреки че аз смятам, че става дума за пребрандиране и привличане отново на вниманието върху доброволческата дейност. Да, разбира се, това е подобрение на действащата система и въпросите са ми свързани предимно с бюджета. Що се отнася до доброволческата служба, за европейската територия. Всъщност, какво се предвижда като средства за доброволческа дейност извън територията на Европейския съюз? Каква е организационната структура? Запазва ли се структурата за добровол... на доброволческата служба за Европейския корпус за солидарност? Е, в член 13 за Еразъм е, плюс и предвидените средства е, ние имаме свиване на средствата за обучението на възрастните е, всъщност въпросът ми е има ли урязване е, на средствата. В е, бюджета, общия бюджет, са увеличени средствата, а през първите години не бяха разходвани много от средствата и а, има увеличение спрямо а, предишната програма Еразъм и Леонардо. А за 2018 година и за 2019 бюджетът е увеличен. А, беше договорено а, такова увеличение, а след това бюджета беше урязан всъщност става ли дума за нови средства или това са средствата предвидени в предишните програми? Що се отнася до отговорността? Има спорни 50-60% и бих искала да знам всъщност за какво става дума? За отнемане на средства от едни фондове и прехвърлянето им към други ли? Всъщност, откъде ще дойдат средствата за Европейския корпус за солидарност? Това бих искала да знам. Страхувам се да не бъде урязан допълнително бюджета на Еразъм Плюс благодаря ви. Благодаря на комисарите, които ни е, представиха тази нова инициатива. Защо а, е, има такава разлика в произношението? Да, това наистина е важен опит за младите хора. Въпросите, които бяха повдигнати във връзка с бюджета, наистина са много интересни и уместни. А по отношение на единия портал, така че младежите да могат да се регистрират по-лесно, но ми се струва, че има някакво объркване по типа на ангажимента и сътрудничество между съществуващи организации – 20% от дейността всъщност обхваща действителната работа. Има организации с нетърговска цел, има и действащи предприятия, да, наистина в социалната сфера, а всъщност основната цел, която се е, преследва, трябва да бъде обслужване от доброволческа дейност. Е, беше, бяхме обсъждали да се предоставят повече е, средства за доброволческата служба и да се насърчат държавите членки да приемат такива национални програми. А всъщност младежите не идват всичките от страните от Южна Европа, а от държави, в които има разработена такава програма. има опасност да се отклоним от европейските ценности. Основно средствата идват от Еразъм и е, това съотношение 80 е на 20% paesi terzi. È volontariato di cooperazione internazionale. Доброволчеството беше важна дейност и бих искала да знам как ще се развива то в бъдеще. След 2020 година отново ли ще се обсъждат тези аспекти? И какви са правните основания, как е правното естество на тази дейност. Става дума за до доброволческа дейност или за нещо друго. Благодаря ви. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους επιτρόπους που είχαν την καλοσύνη να μας ενημερώσουν. Благодаря, благодаря на господат комисария за готовността да ни предоставят информация от първа ръка. Трябва да призная, че бях подготвил редица въпроси, но сега вече имам нови въпроси, след като ви слушах. И имам въпроси, които сигурно ще зададат колегите, тъй като вече някои въпроси бяха зададени. Вие казахте, че вече има първи заявки за доброволческа дейност. Бихте ли ми дали данните за Гърция? И въпросът ми е, вие говорихте за държавите от Южна Европа, но това са държавите, в които е най-висока безработицата, особено сред младите хора. Как се получава така, че точно те показват най-високите нива на желание за доброволческа дейност? Как това се обяснява, как се обяснява това, че има региони, в които очевидно солидарността се цени повече, отколкото в други. Нямам доверие на комисията, която при... Защото комисията не виждам да прилага солидарността по еднакъв начин в цели Европейски съюз. Но по каква причина платформата, която е отворена към безработните младежи от Южна и Източна Европа, как може да им предложи решение на проблема с заетостта? Това е вторият ми въпрос. Не се ли получава така, че тези младежи просто ще заместват работещи срещу заплата. От друга страна, каква роля искате да има този европейски корпус в различни, изпълнените различни задачи извън, извън Европейския съюз, държави, които не са членки на Европейския съюз, особено когато става дума за установяване на мир. Не е ли забранено да се изпращат доброволци в такива случаи? Благодаря ви предварително за отговорите. Хелга Трупа. Благодаря. Благодаря за представенето от господа комисарите и представенето на финансирането на Европейския корпус за солидарност създаването на допълнителни възможности за а, развитие на доброволчеството сред младежите създава допълнителни условия и за а, пътуване из Европа и им предоставя а, възможност а, да придобият по-голям опит на територията на Европейския съюз. Е, наистина е добре да се направят предложения за подобряване на организацията, един портал, едно гише, е, улесняване на достъпа. А що се отнася до финансирането, когато обсъждахме доброволческата служба, там нещата бяха ясни. Комисията е, ни е, подчерта, че няма да се взимат средства от Еразъм Плюс, но в крайна сметка е, бяха отделени средства от Еразъм Плюс за пренасочването им към Европейския корпус за солидарност. И трябва да се намерят съответни средства от други източници, когато създавате нещо ново. Така че да можем да продължим да финансираме съществуващите и действащи добре програми. Тъй като вие друго обещахте, не съм склонна да приема сега това, което се излага тук. По отношение на качеството, смятаме, че трябва да има групи доброволци и да бъде насърчавана инициативата у младежите. Благодаря. И слушахме координаторите. Сега ще дам думата на господин Ятингер. Благодаря. Die Mittel der Freiwilligenarbeit, soweit sie bisher für EU 28 Bürger äh, и е, така, средствата, предвидени за Европа с 28 държави е, членки, е, няма да бъде накърнен бюджета на Еразъм Плюс. Ще се подобри качеството, ще се разширят възможностите за участие на младежите, и Европейския корпус за солидарност а, цели подчертаване на ценността а, солидарност. Взбуцилват е, се средствата на доброволческата служба от други е, програми и се добавят допълнително средства. А няма да бъде накърнен бюджета на Еразъм Плюс. От Европейската а, програма за социални иновации а, Оттам ще бъдат взети средства, както и от Европейския социален фонд 35 милиона и 86 милиона допълнително средства, така че за младежите, които представят интересни проекти, европейска насоченост. В крайна сметка ще ползват над 150 милиона от други а, програми и допълнителни средства. Дадохте въпрос, свързан с доброволческата служба. за 28 държави членки, за Европейския съюз за 28 държави, 180 милиона, т.е. 80% от а, цялата а, сума. Остава 20%, а за държавите партньорки, с които ще продължим да организираме съвместни проекти. Нашите експерти ще участват в тази дейност. дали след 2020 година ще се разшири дейността на Европейския корпус за солидарност. В края на 2018 година, след като натрупаме едногодишен опит, тогава ще обсъдим дали и как ще разширим предлагането извън тези пет държави, пет норски държави. И това може би ще намери отражение в по-нататъчните финансови рамки. След 2020 година ще се предвиди евентуално разширяване и включване на други партньори. С нетърпение изчакваме изборите във Великобритания. През 2018 ще имаме средносрочния преглед. В съвета бе постигнато споразумение по този въпрос. Парламентът обсъжда възможно усъвършенстване на предведеното, ако това е ако това е възможно. За сега имаме предвидени около 50 милиона. И след изборите в Великобритания се надяваме, че сегашното блокиране на бюджета ще бъде освободено. Но ще имаме тези 50 милиона допълнителни, които ще бъдат за еразъм. Сега, въпросът за доверието в комисията – Разбира се, ние пледираме да имате доверие в нас. И нека да продължим този диалог през едните седмици и месеци и да видим дали новият подход ще се окаже успешен. Господин Новичич спомена цифрите в много области, като например в Кохезионният фонд, имаме ясно разпределение на парите. Но когато става дума тук, става дума за млади хора, които много ентусиазирано искат да участват. Когато става дума за младите гърци, пред тях има същата перспектива, т.е. те имат същите възможности, както останалите страни членки. Несъмнено, в някои части на Европа интересът ще бъде по-голям към тази инициатива. Всички желаящи ще бъдат регистрирани и в рамките на бюджета ще има възможност да се включат. Надяваме се, че сред тях ще има голям брой млади испанци, млади италианци и млади гърци. Съвсем кратък въпрос преди да напуснете, господин комисар. Той е много важен в бюджета за 2017 година има 50 милиона допълнителни за Еразъм Плюс и надяваме се още 50 милиона допълнителни. Надяваме се за това ще се постигне споразумение в многогодишната финансова рамка. Става дума. Става ли дума за свежи пари? Е, това част ли са тези пари от тези 100 милиона или къде ще дойдат? Свежите пари идват от бюджета за 2018 година. и то по-специално по функция 1А. Тоест, ясно е за какво става дума. В такъв случай допълнителните средства, които ще бъдат отпуснати през 2017-2018 година, надяваме се за 2018 също, няма да бъдат взети от Еразъм. ще има пари за Еразъм Плюс. Да, точно така. Както вече казах, много ясно е да, да бъдете ясно, да бъде ясно за всички, че ние също вярваме, че Еразъм Плюс е една много успешна програма. В никакъв случай не трябва да и вредим. Тоест в проекто бюджетът ние ще се опитаме и двете програми, за които става дума, да получат необходимото, за да могат да работят успешно. Председателката, благодаря много, господин комисар Йотингер. Вървете тогава в бюджетната комисия и благодарим за вашето участие. Господин Новичич, мисля, че имаше въпроси към вас. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Ще направя някои допълнителни бележки в, за връзката между Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност е, така да се каже, подобрена версия на Европейската доброволческа служба. Европейската доброволческа служба е една много популярна програма, много близка до сърцето ни, но трябва да се признае, че тя не е особено успешна. За 20 години е, е, тя набра 100 000 участници. За 20 години. Сто хиляди. Сто хиляди. Ние бихме искали до 2020 година да стигнем още, да добавим още 100 хиляди. Европейският е, корпус за солидарност за една година и дори по-малко от една година – Имаме 13 000 кандидати регистрирани. До сега имаме 108 предложения за работа, за работни места. Някои от тези предложения вече са използвани. Не е голям техния брой. Това значи, че ако продължаваме със същото темпо, Европейският корпус за солидарност ще бъде много по-успешна програма от Европейската доброволческа служба. обаче, една част от средствата за Еразъм Плюс запазваме за доброволческа дейност имаме все още 19 милиона а, за подобни дейности в бъдещето. Това значи, значи допълнителни имаме бюджета на Европейският корпус за солидарност, плюс 19 милиона, които са добавени, които са отделени в, в бюджета на Еразен, Плюс за доброволчески дейности. Наред с това, както току-що отбелязах, е, се опитваме да разширим географският обхват на корпуса за солидарност. Европейският съюз може да подпише двустранни споразумения и с други страни а, да се провеждат дейности на Корпуса за солидарност в тези страни. Неправителствените организации са активна част от Европейския корпус за солидарност. И до сега имаме 112 организации, които са се свързват, свързали с Европейския корпус за солидарност. Значи, това са участници, които вече са се свързани с корпуса и сред чието членове се наемат. Е, е, става дума и за доброволчески дейности, е, и за доброволни стажове и така нататък. Сроковете са различни. Някои съвсем кратки, други доста по-дълги, когато става дума за стажовете, например. Най-кратките срокове за стажовете са 2 месеца, това са двумесечни стажове, най-дългите 12 месеца. При доброволческата дейност те варират от 2 седмици до 12 месеца. Значи има много ясно разграничение – между Европейската служба за солидарност и Европейският корпус за солидарност. трябва да кажа, че той е фактически подобрена, подобрена версия на Европейската доброволческа служба. Имаме 1204 кандидати от Гърция. 1204 осма подред е, се нарежда Гърция по този брой на кандидатите в Европейския съюз. Напълно съм съгласен с вас, че броят на кандидатите от южноевропейските страни, където нивото на безработица сред младите е много високо, е висок и този брой. Тези хора се интересуват не само от солидарност и от доброволческа дейност, те искат да участват, да навлезат и в пазара на труда. затова трябва да имаме съответни гаранции, за да не може да се злоупотребява с този проект. Европейският корпус за солидарност ще издава сертификати, които стажантите, които са приключили своя щат, могат да използват, когато кандидатстват за работа и искат да се включат в пазара на труда. Ние се надяваме горещо, че те ще успеят да намерят работа след това. Благодаря. Благодаря, господин. Има още четирима души, които е, са се записали за изказвания и искам да приключа с списъка на, за изказвания. По една минута ви давам. Сега искам да попитам за финансирането на Корпуса за солидарност. И в никакъв случай това да не бъде във вреда на Европейската доброволческа програма. Благодаря на комисаря. Той каза, че крайната цел е фактически подобряване на дейността на Европейската доброволческа служба. Не трябва обаче в никакъв случай да забравяме или да пренебрегваме тази служба. Има хора, които са се регистрирали в нея и които във всички случаи трябва да продължат да работят. След като създаваме нещо ново, не трябва да пренебрегваме една служба, която вече 20 години работи, макар и в други условия и при други правила. Значи, Европейската доброволческа служба и корпуса трябва да работят заедно, ръка за ръка. Защото от една страна имаме солидарност и в никакъв случай не трябва тя това да вреди на Европейската доброволческа служба, тя да бъде пренебрегвана или забравена. Тоест трябва да подкрепяме Европейската доброволческа служба заедно с подкрепата, която оказваме на Европейския доброволчески корпус. Можем и дори в, в, в наименованието на тези служби да отразим това. Благодаря. Господин Благодаря. Благодаря. Благодаря на нашите ректори за а, представенето. Тъй като имаме малко време, ще направя две кратки забележки. Ако правилно съм пресметнал, господин Ротингер говореше за многогодишната финансова рамка и че някои от тези пари всъщност ще дойдат от Еразъм Плюс. Разбира се, мнозина тук изразиха загриженост за това как ще бъдат използвани тези средства за нуждите на Европейският корпус за солидарност. трябва също така да помислим и за Европейската гаранция за младеща. и тъй като разполагаме с малко време, трябва да кажа, че тук поемаме един сериозен ангажимент. Трябва да видим какви са правните основания за Европейският корпус за солидарност и дали ще имаме достатъчно финансови ресурси. Не Защото иначе ще отложим проблема, ако не го решим сега. Това първо. Второ, което спитам за особено важно. Това е въпрос към господин Новачич. Говорихте за две организации. Доброволческата служба и Корпуса за солидарност. Вие казахте, че те ще продължат да съществуват редом, една до друга, заедно да работят. Но а, съществува опасност а, те да дублират своята дейност. И, както преждеговорившата каза, има опасност това да стане за сметка на Европейската доброволческа служба говорихте за търсенето и предлагането, за проектите, които ще бъдат на разположение и как е, ще съответно е, действате. Бих искал да знам това. Благодаря на, госп... на господа комисарите за отговорите. Добре е да се наполагат усилия за подобряване на работата на Европейската доброволска служба. Мисля, че тя има нужда от е, усъвършенстване. Искам да задам, няма да задам всичките си въпроси, някои от тях вече, на някои от тях вече беше отговорено. Искам да попитам, какво мислите за разликата между младите в Южна и в Северна Европа по отношение на тяхното участие в тези доброволчески инициативи? Ако видим Франция и северните страни, виждаме, че те не са особено активни и как смятате да стимулирате младите хора от северните страни да участват по-активно в тези инициативи, защото когато говорим за солидарност, много важно е да се опитаме да привлечем всички млади хора. Иначе ще се окажем с организации, които са чисто южноевропейски проекти. Благодаря, казва председателката. Благодаря. Искам да се върна на бюджетният въпрос. Вие казахте, че най-но да се вземат средства от Еразъм Плюс за доброволческата служба или за корпуса. И че допълнителните средства ще дойдат от допълнителните 50 милиона. Но също казахте, че 341 милиона – ще бъдат взети от Европейската доброволческа служба, ЕВС. В такъв случай е, нашето послание, политическо послание, няма да бъде достатъчно убедително. Отбелязвам си, че вие се опитвате да намерите нови средства, без да взимате пари от е, е, Еразъм Плюс. Но свежите пари, които ще додат, те са много по-малко от 342 милиона, които първоначално бяха предвидени. Благодаря. Заповядайте, господин комиса. Благодаря ви. Позволете ми да се опитам отново да направя разграничаване, да покажа каква е разликата между Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност, защото може би това е в същината на новия подход, то вече трябва да възприемам един съгласуван подход. Когато се говори за двете инициативи. За момента имаме географско различие, но в бъдеще се очаква сливане на двете, на доброволческата служба и корпуса за солидарност. Тоест, ако има искане за да се отговори на и критерия географски обхват, това ще бъде подобно както както и сега с Еразъм Плюс. Същевременно на подготвителния етап националните агенции също така ще подготвят дейностите по Европейска корпус за солидарност. Така че има един съвсем естествен път за сливане на двете програми. И това е най-добре за съгласуване на дейностите и на национално и на европейско ниво. Ако разгледате дейностите на Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност, те ще се управляват от нас и от националните агенции, които в момента се занимават с Еразъм Плюс. Как да се популяризира в Северна Европа Европейския корпус за солидарност? Ами това зависи също така и от вас. Вие би трябвало да популяризирате тази идея. Но искам да ви кажа, че някои северноевропейски държави членки доста добри показатели бележат, например, Швеция. И дори финландците са по-активни от дъчаните. За мен е доста изненадващо, че британците също така са доста активни. Те са в челните 25% на подалите заявки. Така че трябва да инвестираме много енергия, за да популяризираме тази идея, за да възродим духа на солидарност, идеята за солидарност във всички държави членки. Можем да разчитаме тук на постиженият на разъм Плюс, но можем да направим повече, можем да обясняваме. Затова и насърчаваме нашите национални агенции – да започнат собствени информационни и популяризиращи кампании в държавите членки, за да може гражданите от тези държави добре да приемат идеята за Европейския корпус за солидарност. Към госпожа Трупел, да, бихме искали да използваме всички възможности, които идват от всички други, но свързани европейски фондове. Life Европейския социален фонд, защото те вече имат много сходни програми, може би не основани върху доброволческата дейност, но работещи по същата тематика и бихме искали да използваме всички полезни взаимодействия с тези програми и използването на средствата и от тези фондове също така. Много ви благодаря, господин комисар Навратич. Много е положително това, че днес се срещнахте с нас, за да ни представите тази съвсем нова инициатива на комисията. Все още дори не сме получили писмени материали. Разбира се, ще проучим изключително внимателно предложението на комисията и най-вероятно ще внесем предложения за изменения, така както е обичайно в парламента. Предполагам, че тази процедура ще създаде възможност за срещи и обсъждания с вашите служби. Знаем също така, че нашето сътрудничество е много добро. Очаквам, че по време на цялата процедура ще изясним у нези аспекти, които все още не са толкова ясни. Очевидно е, че като парламент запазваме си приоритетното право да внесем изменения във вашето предложение. Радваме се да продължим сътрудничеството с вас. Обедени сме, че Европейския корпус за солидарност ще бъде една прекрасна реализация на една добра идея. Разбира се, ние като Европейски парламент също ще допринесем за това. Много ви благодарим за това, че се срещнахте с нас днес. Както вече казах, очакваме добри резултати. Много ви благодаря още веднъж за това, че се срещнахте с нас днес. So, dann sind wir im Prinzip am Ende unserer Sitzung an. С това приключваме нашето заседание. Следващото заседание на нашата парламентарна комисия ще състои на 21 юни. Genau am 21. Juni von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 и на 22 юни само сутринта Председателката любезно благодари на преводачите. Ще помоля, продължава председателката, координатори